предложение се отхвърля. 25-то изменение. Моля да гласувате. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Пак 9 на 9, 26-то. Прекратете гласуването. 17 за един въздържал се, приема се. 27 изменение, моля да гласувате. Прекратете гласуването. Отхвърля се 9 на 9. Трето изменение економическо развитие имате. Направо да гласувате. Прекратете гласуването. Отхвърля се 10 против 8 за. Четвърта економическа политика. Моля да гласувате. Прекратете гласуването. Отхвърля се 10 против 8 за. Четвърто изменение. Моля да гласувате. Прекратете гласуването. Приема се 17 за 1 въздържал се. Пето изменение. Моля да гласувате. Прекратете гласуването. Седемнайсет за един въздържал се. Приема се шесто изменение. Прекратете. 18 за. Приема се трето устно изменение. Прекратете гласуването. 18 за. Приема се. Пада поредното изменение. Седмо е първо изменение. Гласуваме. Прекратете гласуването. 16 за 2 против. Второ изменение. Моля да гласувате. Прекратете гласуването. Отхвърля се 9 на 9. Трето изменение, моля да гласувате. Прекратете. Грешка. Значи, повтаряме гласуването. Трето изменение. Моля да гласувате. Сега прекратете гласуването. Приема се 17 гласували, 17 за. Четвъртото устно изменение. Моля да гласувате. Прекратете. 18 гласа за приема се. Пристъпваме към гласуването на окончателния текст на резолюцията с гласуваните изменения. Моля да гласувате. Прекратете гласуването. Приема се 18 гласували 17 за, един въздържал се. Чудесно. Приятен ден на всички. Благодаря ви. Ще се видим на следващото заседание, 22 март в 15 часа в Брюксел. Allora la lettera la prepara lei, mi sembra. Poi ci vediamo dopo.